Не. Е НП е подало искане за назначаване на господин Русати в е, делегацията за ЕО, Европейски съюз Украина. Нямате възражения, потвърждаваме. По отношение